И сега преминаваме към разясняване на вота. Първо по избора на Европейския омбудсман, господин Бонсеньоре. Con questo voto il Parlamento europeo с това гласуване Европейския парламент изяви своята, своето доверие към Европейския омбудсман чийто мандат ще продължи, колкото продължава и мандата на депутатите в Европейския парламент. Смятам, че това е много важно за всички нас и за всички европейски граждани. Европейският омбудсман ще се занимава с жалбите на гражданите, свързани с административната работа на европейските институции. Е, омбудсманът ни дава отговори за това как да подобрим е, своята работа и как по-добре да си сътрудничим и с е, службите на омбудсмана и с европейските граждани. Европейският омбудсман е много важен за по-добрите отношения между гражданите и европейските институции за да може гражданите да видят Европа като една обща цел, която, да видят една Европа, която се бори за премахване на бюрокрацията и за политика, в чиято сърцевина се намират самите граждани. Надявам се, че Европейският омбудсман ще използва своя опит, за да продължи да работи е, за бъдещето на Европа. По доклада Джули. господин Антониотис. Signor Presidente, ritengo che la collega relatrice... Господин председател, мисля, че докладчика госпожа Жули е свършила отлична работа заедно с всички политически групи по този доклад. Я подкрепям напълно, както подкрепят и останалите колеги от НП. Искам да изразя изричната си подкрепа за онази част от доклада, в която се подчертава, че преговорите за преразглеждане на споразумението от Котону трябва да вземат предвид последиците от финансовата криза от една страна и миграцията от друга. И най-вече трябва да се сложи край на нелегалната иммиграция, която има отрицателно въздействие върху економиката на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, които губят най-добре квалифицираните си граждани, въздейства отрицателно и върху Европейския съюз, който пък е отрицателно повлиян от нелегалната иммиграция както се случва при нас в Италия. В Европа има някакви ограничения в, в рамките на економиката по отношение на работните места и няма как да се създават все повече работни места. Господин Ванеке. Благодаря, господин председател. Аз не гласувах за доклада на Еве Жули, защото не съм съгласен с една от неговите хипотези. А именно, че трябва да се борим срещу изтичането на мозъци от Африка. Мисля, че въпреки, че съм съгласен с този принцип, защо трябва да градим нова а, иммиграционна политика на Европа основа на, на тази хипотеза. синята карта, която се предвижда, ще бъде катастрофа не само за Европа, но ще бъде катастрофа и за Африка. Трябва да се борим срещу тази опасна иллюзия. Защото по този начин само ще насърчим незаконната иммиграция. Господин Анан, благодаря, господин председател. Дневният ред днес беше доста слабичка. И това защо? Защото от, от заседанията в тази зала отстъпи място на маневри, на задколисни маневри. няма нито един човек тук, който да мисли, че ние ще назначим 27-те най-добри граждани, специалисти на Европейския съюз, които ще имат и законодателна инициатива. Особено като се има предвид, че тези хора няма да бъдат пряко отговорни пред избирателите. И тук 436 е депутати, 736 е, е, души решават кой ще управлява Европа. И онези, които занесаха семената демокрацията по целия свят, сега виждаме, че размахаха секирата, за да отсекат дървото, от което тя беше пораснала. Господин Камал, благодаря господин председател. Когато говорим за отношенията между Европейския съюз и страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, най-важният въпрос е как да извадим хората от тези страни от бездността. Когато говоря с предприемачите от тези страни, те ми се оплаква как 40 години след независимостта на много от тези страни, те са изстрадали от, от 40 години социализъм, т.е. те все още зависят от първична економика и помощи. Предприемачите там ми казват как търговските бариери пречат на тези страни, как вноса на храната и лекарствата става по-скъп за най-бедните граждани. Те се оплакват и от тарифните, и от нетарифните бариери. Надявам е, се, че комисията ще създаде звено, така че Европ... да се погрижи Европейския съюз да приема вноса от е, тези страни без мита, за да помогнем на предприемачите на най-бедните страни. Господин Клайс. Meneer de 31 Благодаря, господин председател. Достатъчно е да се посочат някои въпроси в доклада Жули, които е, ни дават основание да гласуваме против. Е, циркулиращата или кръговата миграция, е, политиката свързана с това. Тази е, кръгова миграция е нещо, което е, в действителност никога е, не се наблюдава в реалния свят. И е, тук е, става дума за. Е, е лица, които за известно време трябва да получат право да пребивават в Европа, а те остават за постоянно и се превръщат в нелегални мигранти. Това всъщност е, е средство за стимулиране на нелегалната миграция. Парламента знае това, комисията знае това, но винаги се включва е, кръговата миграция в е, нормативните текстове и е, в случая е, не трябва е, повече да стимулираме това развитие. Господин Кели за една минута. Госпожа, благодаря, господин председател. Искам само да кажа нещо във връзка с спазването на регламента за време. Защото много често тук, в този парламент, мнозина нарушават, говорят почти двойно и им се разрешава и искам да апелирам към председателите да използват правата си, за да може всички да спазват изискването за времето. Благодаря. Благодаря. И с това приключва нашето днешно заседание. Ще продължим работа днес след обед от 3.